Първото обяснение е господин Брейдер. Господин Брейдер. Благодаря, госпожо председател. Искам да подчертая, колко високо е качеството на работата, свършена от господин Албертини и за редактирането на текста. Искам да кажа, че гласувах за проекта, тъй като смятам, че а, разширяването е важен политически жест от страна на Европейския съюз. Искам също да кажа, че гласувах различно от политическата си група в много отношения, най-вече тези свързани с Косово. Това направих, защото имам мнение различно от това на мнозинството европейски държави, що се отнася до Косово. По тази причина гласувах различно по е, изменение 17, член 19 и изменение 22, 24 и е, точка е, четвърта от преамбюла. Смятам, че разширяването е много важна част от нашата дейност, но смятам, че е, различното становище на пет държави членки трябва да бъде взето предвид. Може ли да запазите тишина? Бихте ли запазили тишина и бихте ли се изтегляли тихо от залата? Госпожа министър Аквиза. Благодаря, госпожо председател. Относно обяснението за гласуване на социал-демократите по отношение на Косово, се отнася до непризнаването на Косово като независима държава. Това е едностранна декларация на Косово за цялата тяхната независимост. Господин Вейгъл. Господин Вейгъл очевидно не е тук. Тогава господин Стоянов. Мистер Стоянов? Да. Господин Стоян. Председател, гласувах против резолюцията за стратегията за разширяване, защото в нея много ласкави думи се отправят какъв напредък по копенхагенските критерии има от Турция. Такъв напредък, който аз не виждам. Уважаеми колеги, разберете веднъж завинаги, че Турция е една страна, която преди по малко от сто години извършваше геноциди към народите вътре в нея и наскоро освободилите се от нея народи. И днес продължава да извършва геноцид, а нейното население, нейната политическа класа се гордеят с тези действия на тази държава. Тя преди 20 години спонсорираше терористични организации, изнасяше тероризъм и продължава да поддържа тесни връзки с терористични организации до ден днешен. Ако искаме да имаме държава в Европейския съюз, която до ден днешен се гордее с геноцид и спонсорира тероризъм, моля заповядайте, приемете я, но аз съм против това. Благодаря, колега Стоянов. Следващият колега има думата, господин Текула. Аз гласувах за този доклад, но искам да подчертая, че според мен трябва критериите от Копенхаген наистина да бъдат спазени по всичките им точки. Това е много важно. Трябва и човешките права да бъдат спазвани, демокрацията, върховенството на закона. Днес гласувахме за тези, които подкрепят правото на жените да се възползват от тяхните права, както и правата на децата. Това се отнася и до Турция, разбира се. Турция трябва да проведе редица промени преди да бъде приета в Европейския съюз. Най-важното е при всички положения да се придържаме към критериите от Копенхаген. Благодаря, колега Такола. Следващият е колегата Кастлар. Господин председател, уважаеми колеги, аз гласувах против, защото първо Турция трябва да изпълни всички критерии преди да изготвим такава положителна декларация. Искам да кажа, че граничният спор а, между Турция и Кипър не е решен, както и за нелегалната окупация на Кипър. А, разбира се, аз не гласувах против другите държави, които искат да се присъединят към Европейския съюз. Искам да ги приветствам за тяхните усилия. Благодаря, колега Касел. А, обяснение на вота, свързан с премахване на насилието срещу жените. Panie przewodniczący, wstrzymałem się w głosowaniu nad tą резолюcją. Господин председател, аз се въздържах по гласуването, въпреки че резолюцията е посветена на важен проблем. Но аз не разбирам защо насилието срещу жените трябва да се смесва с въпроса за репродуктивните права. Е, вчера, например, католическата църква беше обвинена от някой като най-голям потисник на жените. Това е абсурдно. В Полша няма селективни аборти, няма насилствени бракове, няма убийства чрез хвърляне на камъни заради прелюбодеяния. Разбира се, ние и католическата църква и властите в Польша заклеймяваме насилието срещу жените, за това се въздържах при гласуването. Благодаря, господин Моти. Signor Presidente, e onorevoli colleghi, io ho votato a favore del... Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. А гласувах за тази резолюция, а именно премахване на насилието срещу жените. А, и аз се присъединявам към тези 7 милиона жени в Италия, които а, са изложени на а, постоянно насилие от страна на мъжете. Не знам дали това се случва от гледна точка на нашата култура, но е, жените са изложени насилие не само в е, домовете си, но и в е, публичните сфери. Ето защо те трябва да бъдат защитени, не трябва да ги забравяме, защото насилието не е само физическо, то може да е културно, може е, да се случи, че се ограничава тяхното свободно движение. Преди да станат жени, те първо са момичета, те са деца и за това трябва и в тази посока да се поемат определени стъпки и мерки. Колегата Ек има думата. Госпожо Ек, заповядайте. Благодаря. Насилието срещу жените е един важен и многоаспектен проблем в Европа и в цял свят. Дори и в Швеция с 9 милиона души на 300 жени са жертви на насилие всеки ден. 45 от жените на възраст от 16 45 години поне веднъж са ставали жертва на насилие. Това е недопустимо. Необходимо е да се разкриват случаите на домашно насилие. Това е въпрос на почтеност. Мъжете и жените трябва да имат еднакви права. Стремежът към равенство на нашия континент все още не е постигнал достатъчни резултати и не трябва да си затваряме очите за това. Призовавам новата комисия да поеме своята отговорност в тази сфера. Надявам се, че комисията ще бъде принудена да излезе с нови предложения, за да може да се справим с насилие срещу жените. А, колегата Кораца Билт има думата. Благодаря, господин председателю. Гласувах за тази резолюция и то от сърце, защото смятам, че трябва да обединим силите си ние, представителите на различни политически групи, в името на една обща цел да отречем да повишим осведомеността и да се борим против всички форми на насилие срещу жените. Аз съм особено чувствителна към проблемите на жените, е, които изживяват конфликт, защото съм живяла, помагала съм на жените, е, които преживяват конфликта в Босна и Херцеговина. Отчасти съм помагала и на жените в Дарфур. Мисля, че сега е, имаме прекрасен повод да претворим Стокхомската програма в дела и искам да благодаря на шведското председателство за това, че в Стокхомската програма програма насилието против жените фигурира. Мисля, че би трябвало да превърнем това в приоритет при изпълнението на Стокхолмската програма. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Квацабилт. Има още две изказвания по тази тема. Колегата Циобро, искам да ви обясна, че а, трябва исканията за изказвания да са преди определената тема. Колегата Циопро има думата. Колеги А, Циопро. E, Благодаря ви много, господин Смятам, че насилието срещу жените е изключително важен въпрос. Радвам се, че Европейският парламент е реши да се вземе с този въпрос. Има едно нещо, което е особено важно и това е въпросът с свързан с най-бруталното насилие срещу жените. За съжаление, в някои европейски държави не винаги виждаме подходяща реакция, особено от съдебната система. Понякога решенията на съда и налаганите наказания са твърде меки и не отговарят на сериозността на деянието. Като резултат имаме един черен списък на определени престъпления, които обаче не се санкционират достатъчно. Искам да подчертая, че дошло е времето, когато трябва надлежно да се наказват, строго да се наказват случаите на престъпление срещу насилие. Трябва също така да анализираме други въпроси, често, често свързани с проблема на насилието на жените. Благодаря. И така приключихме обяснението на вода по темата за премахване на насилието срещу жените. И сега преминаваме към следващата тема политическо решение на проблема с пиратство в крайбрежната година Сомалия. Колегът Юковски относно а, правилника. Господин председател, искам да дам обяснение на вода, що се отнася до борбата с тютюнопушенето. Съвсем кратко, ако ми позволите. Е, правилата са такива, че обсъждаме една тема, е, темите ги обсъждаме последователно, една след друга. Предната тема беше премахване на сините срещу жените. Сега преминаваме към темата за пиратството в кръвената води на Сомалия. Така че колегата Понтес има думата. Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid heeft tegen... Господин председател, партията на свободата гласуваше против резолюцията за Сомалия. Искам да обясня защо. Ние смятаме, че охраната на бреговете на Сомалия не е задача на Европейския съюз. Това е задача на НАТО. Европейския съюз няма армии, затова няма как и няма защо да си играе присъствие. Също така нашата партия е убедена, че има кораби, които присъстват край бреговете на Сомалия, но те не са необходими за спиране на пиратството. Поне не и по този начин трябва да спира пиратството. Благодаря ви. Това е единственото обяснение на вота по тази тема за пиратството а, край Сомалия. Сега преминаваме към темата Среда без тютюнев дим и давам думата на първи оратор. Дякуем пекни, пан председа. Отпоручение. Госпожа Заборска. Благодаря. Препоръките на съвета за среда без тютюнев дим са насочени към това да стимулират държавите членки да защитят гражданите си от тютюневия дим. Това съответства на задълженията по рамковата конвенция за контрол върху тютюнопушенето на СЗО. Говоря за това, защото тютюнопушенето все още е най-често срещаната причина за смъртоносни болести, като сърдечно-съдовите заболявания и рака те са най-често споменавани. Но също така по-рядко, макар да се споменава, съществува намалените репродуктивни възможности на мъжете и жените в резултат на тютюнопушенето. Мисля, че трябва по-скоро да обърнем внимание на правилното повишаване на осведомеността. Това трябва да започне в нашите семейства. Най-напред трябва да защитим децата си от отрицателните последици на тютюнопушенето. И освен това, още една бележка. Трябва да обърнем сериозно внимание на мерките, които тютюневата индустрия предприема в отпор на това, което ние правим. Благодаря, господин председател. Искам да се позова на два аспекта, свързани с средата без тютюнев дим. От една страна гласувах за това държавите членки да получат съответната компетентност, защото трябва да кажем, че от една страна трябва да се спази субсидиарността, а от друга страна не им се предоставя компетентност. Ето защо аз съм за а, това да спазим правилата. А, от друга страна, смятам, че не е правилно, че Европейския съюз от една страна субсидира тютюнопроизводството, а, защото според мен това не е е а, в синхрон а, с искането за да създаване на среда без тютюнев дим. Ако искаме да се преборим с тютюнопушенето, то тогава тютюнопроизводството няма а, място. А, госпожа Фалискаро. Президент. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. ние сме за ясни правила за създаване на среда без тютюнев дим. В много държави членки вече има правила за защита от тютюнопушенето. Аз не съм на мнение, както мнозинството от колегите, което ме радва, че не трябва да контролираме защитата на пушенето от Брюксел трябва държавите да имат своите компетенции. А, ние сме. Ам, ние сме загрижени и а, за защитата на младите хора и децата, тъй като тази група не е обхваната от правилата, които се отнасят до защита на, труд... на работното място. Радваме се, че това изменение беше прието. Благодаря ви, благодаря. А, госпожа Халкин има думата. Първо, искам да кажа, че в моята страна забраната на тютюнопишенето на работното място е въведена отдавна. Обаче аз се заема малко по-различна позиция тук в Европейския парламент, защото трябва да отчитаме принципа на субсидиорността. Да, наистина, трябва да отчитаме защитата на здравето на работещите. Това въжи, например, и за директивата ни за електромагнитното лъчение. Но нека да не забравяме за различията между различните економически сектори, например сектора на ресторантьорството. Вчера ние разглеждахме въпроса за субсидиарността в светлината на Лисабонския договор. Затова предлагам да сме по-внимателни. Искам да кажа, че изцяло подкрепям предложението на парламента следващата година да бъде обявена за година на доброволческата дейност. Благодаря ви. Колегата Комниш има думата. Господин председателю, е, емоционално е това обяснение, защото е, собствената ми майка е родена в тютюновата фабрика на е, Страсбург, току-що затворена. Там е работил дядо ми. Е, значи, е, тогава е била публична е, службата, която е произвеждала тютюн, в последствие се е превърнала в анонимно дружество и това имаше катастрофални последици за работните места. За това разбирам днес безпокойствата на хората, които работят в държавната служба и са изправени пред същите трудности. Човек може да разбере и да подкрепи борбата против тютюнопушенето, защото тя, тютюнопушенето е много вредно за здравето, но Например, фабриката в Страсбург затвори, а тютюнопушенето продължава. Продължава с тютюн внесен отвън. За това подкрепям фиксираните цени за тютюнопроизводителите, доколкото ще има потребление на тютюн в Европа. По-добре той да се произвежда тук, отколкото да се внася от другаде. Колегата Войциковски има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря, че ми давате възможност да се изкажа. Изцяло подкрепям всички действия, предприемани от Европейския съюз за борба с тютюнопушенето и за осигуряване на среда без тютюнев дим. Смятам обаче, че тези действия не трябва да се насочват към ограничаване на помощите за тютюнопроизводителите, защото производството на тютюн не е пряко свързано с потреблението на тютюна. Ако премахнем производството на тютюн, потреблението ще се запази само, че с вносен тютюн. И затова не мисля, че това е начин за ограничаване на пушенето в Европа. Е, това е все едно да се борим срещу консумацията на бира от младежите, като затваряме фабриките. Затова подкрепих унези в гласуването, които са на мнение, че производството няма пряко отношение към тютюнопушенето. И така, преминаваме към последната проекто резолюция, среща на върха на ФАО относно правителствената сигурност и скороняване на глада по света. вам, благодаря, господин председател. Продоволствената криза не е само финансов или хуманитарен проблем, но също е въпрос на мира и сигурността. Подкрепих резолюцията, въпреки че тя има някои недостатъци. Светон среща на върха по продоволствената сигурност не приключи с очакваните резултати. Обсъждането беше посветено на чисто технически въпроси и пренебрегна финансовите аспекти. Също така и председателят на ФАО беше разочарован от резултата, както и от неучастието на представителите на западните страни, а също така и от липсата на конкретни ангажименти. За съжаление, бедността и глада често се разглеждат като тема за медиите, а не като проблем, който трябва спешно да се решава трябва да се прояви солидарност и да се помогне колкото се може по-бързо на онези, които имат нужда от помощ. Благодаря ви. Това беше последното обяснение на ВОД. Закривам заседанието и ви желая приятен обяд.